Добър ден на всички. Започваме работа. Преди всичко имам важна информация. Утре на 25 май Комисията по кризите и институционалната реформа приема своя доклад. Ето защо преценихме, че по-добре е утре в 2 часа да бъде заседанието ни, за да може тези, които членуват и в двете комисии, да присъстват на гласуването и на двете места. Утре гласуването започва в 14 часа с доклада 10. Това е важна промяна. Миналата седмица изпратихме съобщение, но сега ви напомням. И ако няма други бележки по дневния ред, с това изменение проектът за дневен ред е прият. Имаме пълен езиков режим, превод от и на всички езици. Преминаваме към приемане на протоколите от заседанието от 28 марта и 4 април. Ако няма възражения, Протоколите от заседанията се приемат. Днешното заседание може да се следи и по интернет. Точка четвърта – мандат за тристранните разговори по проекто бюджета 2012 година. Докладчикът е Луис Капулас Сантос. Всички разполагате с картите си за гласуване. Но преди това ще дам думата на Луис, ако иска. Не иска. Добре. Тогава преминаваме направо към гласуването. Мандат за тристранната среща по проекто бюджета за 2012 година. Има общо 22 изменения. Някои от тях са насочени към разширяването или удължаването на пилотните проекти, но ще видим това в хода на гласуването. Всички готови ли са? Бене. Окей. Ready? Yeah. И така започваме. Изменение едно. Гласуваме по него. Всички ли гласуваха? Не. Манкава il водо del Докладчика трябва да гласува, не е възможно без него. И така, край на гласуването. Добре. Разбира се, че трябва да изчакаме. И така. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение второ. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трето изменение гласуваме. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение шесто. Моля, гласувайте. Шесто, шесто изменение. Четвърто и пето пропускаме. Въпросът е защо? Perché il 6 è stato rigettato. Oh, Sì, sì, sì, sì. Avete ragione. Извинявам се, прави сте. Прави сте, казва председателя. тъй като трето не беше прието, трябва да гласуваме изменение четвърто. Моля ви, по четвърто изменение гласуваме, край на гласуването и то се отхвърля. И сега... Извинявам се, казва председателя. Пето изменение изисква заличаване на изобраз... изброяването на посочените изрично отрасли, като например производство на зехтин, защото има и други производства, които също са застрашени. И тъй като аз а, е, имам предвид това а, е, изменение а, е, и неговия смисъл, вместо да заличаваме всички примери, по-добре е да добавим изчерпателен списък. Благодаря, госпожо Деланге. Гласуваме по изменение пето. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Моля, гласувайте по шесто изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по седмо изменение. Седмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Моля, гласувайте осмо изменение. Осмо изменение. Край на гласуването по изменение номер 8. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте по девето изменение. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте по десето изменение сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването по десето изменение. Приема се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте по единайсто изменение. Край на гласуването по изменение номер 11, което е прието. Изменение 13. Моля гласувайте 13-то изменение. Край на гласуването по 13-то изменение. Край. Приема се. 14-то изменение. Моля гласувайте изменение номер 14. Край на гласуването по него. Изменение 14 се отхвърля. Изменение 15. Моля гласувайте. Изменение 15. Край на гласуването по това изменение. Изменение номер 15 се отхвърля. Гласуваме 16-то изменение сега. Изменение номер 16. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте 17-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 18. Край на гласуването по 18-то изменение. Отхвърля се. Сега 19-то изменение. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването по 19-то изменение. Изменение номер 19 се отхвърля. Изменение номер 20. Моля, гласувайте по изменение номер 20. Край на гласуването по 20-то изменение. Изменение номер 20 се отхвърля. 21 во изменение. Моля, гласувайте 21 во изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 21. И сега изменение номер 22. Моля гласувайте по 22 изменение. Край на гласуването по това изменение. То се приема. И накрая гласуване по проекто становището с приетите изменения. Всички ли гласуваха? Чудесно, приема се. Честито на докладчика. Бене. Possiamo passare al punto 5. Точка 5 от дневния ред сега. Ah. Eh, abbiamo un voto prima di procedere al punto 5. E ah. Имаме предвидено гласуване. Моля да ме извините, казва председателя. Нека продължим с Пета точка – споразумението между ЕСА и Швейцария относно закрилата именованията за происход и географските указания на съскостопанските продукти и хранителните стока. Докладчик господин Чаба Шандор Табайди. Гласуваме проекто становище на господин Табайчи за наименованията за происход и географските указание или означение. Внесено е в Европейския парламент за одобрение. Господин Табайчи приканва комисията да одобри. Затова започваме гласуване. Край на гласуването. Приема се. Така ли е? Единодушно е прието. Желаете ли думата? Не. Продължаваме с същата процедура по шеста точка. Гласуваме проекто становище на господин Ашвард за споразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия за допълнителни търговски преференции за сълскостопански продукти. Това споразумение е внесено в парламента за одобрение. Господин Ашвард призвава Комисията по международна търговия да предложи парламента да одобри споразумението. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. с мнозинство. Не е единодушие, но голямо мнозинство. Минаваме към седма точка от дневния ред. Здравето на пчелите и предизвикателствата пред пчеларския сектор. Господин Табайчи е докладчик. Бе осъществена размяна на мнение с специалист Искам да приветствам този специалист. Това е професор Нойман по инициатива на докладчика. Наш гост е Петър Нойман от Швейцарския център за изследване на пчелите. Това е първа негова среща с нас. Проектът се нарича КОЛОС, т.е. предотвратяване на срив в пчелните семейства. Целта е да се определят факторите, които водят до свиване на броя на пчелните семейства. Също така се проучват каква е синергията между различните фактори. Първо ще дам думата на господин Табайджи за кратко изложение, след което професор Нойман има 10 минути на разположение. Най-напред господин Табачи. Kedves kollégák, az... Скъпи колеги, що се отнася до здравето на пчелите, ние сме натоварени с една задача. Парламентът трябва да откликне на подробното съобщение на комисията от миналата година – Европейският съвет през април тази година също излезе със съобщение, посветено на темата. Обеден съм, че колегите си спомнят, че преди това, през ноември миналата година, парламентът прие резолюция по въпроса и господин Декастро я представи пред комисията. Що се отнася до здравето на медоносните пчели? И съветът и комисията хората отразяват в своето съобщение драматичното положение в пчеларството, защото в този сектор пчеларство – а, загубите, които този сектор понася в семействата, е, а, са огромни. Имаме отмиране на цели семейства. Нямаме адекватни мерки, нямаме противоотрова на това явление. Почти милион и половина души се прехранват от а, този сектор, предимно в селските райони. Привличам вниманието ви към този въпрос пчелният сектор не е важен само заради пчелите, а защото те извършват важна опрашваща дейност и това е едно от предимствата за екологията. И когато говорим за такова предимство или за услуга, която пчелите извършват, то тогава би било съвсем уместно да оценим по достоинство тази услуга, която пчелите предоставят. Здравето на пчелите е важно и трябва да помислим за този сектор като сектор, който а, има определени добиви. 90% от пчеларите всъщност са аматьори, те не са специалисти. Има и друг аспект този въпрос. Ние не защитаваме само отделните пчелари. Ние следва да помислим за пчелните семейства в цялост. Те се нуждаят от закрила. Това е единствения начин да осигурим ефективна защита предвид създалата се ситуация – Водят се спорове за основните причини, породили проблема. Мога набързо да направя преглед на тези мнения. Има паразити, като паразита вароа и други такива, акари. Опитваме се да се борим срещу тях – на лице са различни продукти, които ни помагат да водим битката срещу паразита варо. Една от най-важните ни задачи е да се бъдат направени научни изследвания и да измислим нови ветеринарни продукти, които да спомогнат за битката а, срещу акарите, срещу паразитите. Необходимо е да отчитаме и изменението на климата, освен интензивното земеделие. Поради тези фактори значително е намаляло бил, биоразнообразието и са се свили а, районите, в които се извършва опрашване. Обеден съм, че пестицидите също оказват влияние. И ние а, е, сме изправени пред една паневропейска задача. Нито една от европейските институции не обръщат достатъчно сериозно внимание на въпроса за токсичните последици вследствие използването на пестициди. Необходимо е да бъдат провадени научни изследвания за съставките на пестицидите и какви са токсичните последици от тях. И ако се налага да ги заместим с други съставки в пестицидите, т.е. това ще позволи на пестицидите да са ефективни, но не и вредни. Изправени ни сме пред една ситуация, в която е невъзможно да живеем без пестициди, но трябва да преценим какви пестициди използваме и да използваме подходящи такива, за да не увреждаме здравето на пчелите. Няколко думи за самия сектор. Има определени задачи, които трябва да извършим, като например предоставяне на обучение. 90% от пчеларите са аматьори не са а, обучени и подготвени. Мога да ви дам примери от Унгария, където във ветеринарната ни система има хора с а, специализация в областта на здравето на пчелите, но има и други а, области, в които ветеринарите не са достатъчно добре подготвени. Необходимо е да предприемем нещо на равнището на Европейския съюз. Ако побърнем поглед към бъдещето и политиката в селското стопанство, би трябвало да обръщаме повече внимание на здравето на пчелите, защото бихме могли да решим тези проблеми в Европейско, Европейския съюз – а, само ако вникнем в същината на пчеларството. Бихме могли да говорим за отделни региони или отделни страни, но както вече казах, като имаме предвид особеностите на пчелите и болестите, които ги засягат и които се разпространяват в различните а, региони, би трябвало да имаме цялостен подход в Европа, за да можем да се справим с проблемите в сектора пчеларство. предложихме да бъде поканен професор Нойман с съгласието на госпожа Люлин, който работи по линия на проект Колос. И това го направихме не само защото съществуват паразитите, които изредих, но и защото нямаме надежни данни на разположение. Необходимо е да помислим дали нещо така важно, като например броя на кошерите. Ние дори и това не знаем. Така че е необходимо да разполагаме с надежни данни, необходимо е да има система за наблюдение по места. По линия на втория стълб има предвидени средства за подпомагане на селското стопанство и трябва да отчитаме и факторите за биоразнообразието, също така районите, в които се извършва опрашване и да имаме това предвид, когато разходваме средствата на Европейския съюз за изследвания и разработка на ветеринарни и други медицински препарати. А, в съобщенията на комисията и съвета а, се описва доста добре проблематиката. Вместо само да правим опис на проблемите, би трябвало да се съсредоточим усилията върху намирането на прагматични решения, да направим анализ на сериозните проблеми в сектора пчеларство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Табаджи. Сега даваме думата на специалиста господин Петър Нойман, който разполага с 10 минути за своето изложение. Благодаря. To... Благодаря. За мен е голямо удоволствие да бъда днес тук с вас. Трябва да посоча, че а, за екосистемите в Европа пчелите са от ключово значение, така, е, така че е изключително важно да се поддържа биоразнообразието. Това а, също така е много важно и за изхранването на хората, защото по-голямата си част растенията, които използваме за храна, се опрашват от пчелите. А, исках да ви покажа а, едно семейство. Надявам се да може да я видите едно пчелно семейство. И а, тази снимка е предизвиквала доста публично внимание. А, виждате, че са умрели пчелите. А, много данни а, са събрани до момента от а, Северното полукълбо и възниква въпроса защо умират пчелните семейства. А, има много различни фактори, а, които въздействат върху този феномен. Различни пестициди, патогени, а, генетичното многообразие и жизнеспособността, различни фактори, свързани с самото пчеларство и тези фактори си взаимодействат. Например, когато има малария, има носител, преносител на маларията, който заразява организмите има и а, други взаимодействия, например пестицидите могат да ослабят пчелите и те да станат по-податливи на различни заболявания. Така че има а, безброй а, такива взаимодействия между факторите. Те са неизбежни, а, защото на първо място а, вароата засяга почти всяко семейство в Европа. А, също така има а, различни неизвестни области, като излагането на пестицидите и патогените. Също така ни липсва основополагащо познание каква е, например, ролята на патогените и суперорганизма, защото пчелното семейство е нещо много по-различно от единичната овца или крава. И мога също да кажа, че хронично не се получават достатъчно средства за придобиване на данни и познания в тази област, т.е. не познаваме вредителите случаите. На последно място, но не и по важност, имаме спешна нужда от взаимодействие между различните заинтересовани страни и създадохме за тази цел тъй наречената мрежа Колос. 269 члена от 55 държави има в тази мрежа и а, сигурно ще разберете, че за мен е малко трудно да управлявам цялата тази мрежа. Имаме доста добро покритие в Европа, в Азия, Северна и Южна Америка. Има колеги, които ми помагат да управлявам мрежата. Имаме няколко работни групи, като всяка от тях се занимава с отделни аспекти от здравето на пчелите. Нашите цели са на първо място да разработим стандарти за наблюдение и научно изследване по отношение на погиването на пчелните семейства. Искаме да определим факторите и механизмите, които да ни помогнат да обясним защо изчезват семействата и най-накрая да разработим стратегии за устойчивото развитие по-нататък. Основно средство, което използваме е стандартизирания въпросник. Доста време ни е отне да го разработим. Този въпросник ни помага да съберем надежна и сравнима информация за загубата на пчелните семейства. Също така имаме добри взаимодействия и взаимоотношения с програмата за околна среда на ООН. Също така има и трети държави, като Съединените щати и Китай, с които си сътрудничим. Мисля, че това е едно добро постижение след многото ни усилия да координираме целият този процес. Друг важен елемент е тъй наречената пчелна книжка или това е сборник от методи, различни средства, свързани с генетиката и други механизми, свързани с пчеларството заедно а, с други страни а, осъществяваме няколко проекта а, и двата проекта, които виждате на екрана, а, аз съм консултант към тях. Бидок, свързан а, с а, патологията при пчелите и втория проект СТЕП а, за състоянието и тенденциите в опрашването и като тук става въпрос не само за медоносните пчели като опрашващи насекоми, но и земните пчели учили и така нататък. Но цялото това финансиране, проблема с него е, че то не е устойчиво. И изглежда, че а, краткосрочното и средносрочно финансиране не може да противостои на вече изминалите десетилетия недостатъчно подпомагане. Тоест тези 2-3 години не можем да, да а, а, преборим всичко това, което не е постигнато през последните две десетилетия поради липсата на изследвания. Ето кои са основните предизвикателства в пчеларството. В целия Европейски съюз се наблюдава спад в пчеларството и в броя на семействата, които се отглеждат. Тъй като има много вредители, пчеларството става все по-неатрактивно като хоби и много трудна работа. Както спомена и унгарския колега, има много вредители и всяко семейство е заразено от тях и всъщност ако не се бори пчеларя професионално и успешно с тези вредители, Семействата погиват в рамките на 2-3 години и сме много далеч от постигането на каквото и да било устойчиво решение. Може би е шокиращо, но а, така иначе с вредителите още не сме се преборили. През последните години се забелязва погиването на пчелни семейства и в целия Европейски съюз се признава този факт като проблем, както и извън Европейския съюз. Не знам как още са законни а, вноса от а, Австралия на пчелни семейства, където има а, разпространени много а, бръмбари и други вредители а, в пчелните семейства и по този начин те попадат и в Европа. Недостатъчно познание за здравето на пчелите, а, недостатъчно обучение на заинтересованите страни, те няма достатъчно познание как да се борят с вредителите. А, повечето а, любители а, пчелари а, предоставят а, а, всъщност основната услуга, която ни оказват пчелите, е имен, а именно опрашването, но те не получават достатъчно признание за това. Има огромно многообразие в Европа, различно образование, различни структури и контрол на качеството, например между старите държави членки и новоприсъединилите се. Тук виждате протестиращи пчелари във Франция. Кои са основните заинтересовани страни? На първо място това са пчеларите, разбира се, но имаме и научните работници, които са специалисти по пчелите, ветеринарите и най-накрая индустрията или а, промишления сектор, който се занимава с това. И най-накрая правителствени държавни политики и процедури. Това всичкото, ако се обедини заедно, ще доведе до е, справяне с проблема с опрашването. Какви са решенията? По-добро обучение и осведоменост на заинтересованите страни. Второ, повишаване на признанието към а, услугата, която ни оказват а, пчелите, а именно опрашването в целия Европейски съюз. И най-накрая е важно да има координирани подходи между всички заинтересовани страни, за да се постигнат устойчиви решения. Кои са необходимите инструменти? На първо място по-малко внос на пчели в Европейския съюз. Трябва ни мрежа, с която да си а, а, споделяме опит, да си сътрудничим. Това е Колос. А, установяване на референтни лаборатории е необходимо, което вече става, то се случва и трябва да ви кажа, че а, трябва да кажа, че това сътрудничество с референтните лаборатории е много ползотворно а, между Колос и референтните лаборатории, защото така не дублираме усилията си по-добрено обучение на заинтересованите страни и по-устойчива научна работа а, за пчелите. Да кажем, а, за проучването на Вароа са необходими повече от 4 години финансиране, за да проучим наистина проблема. И най-накрая Европейския съюз играе важна роля, за да приложи тези решения. Трябват ни по-устойчиви усилия за подкрепа, предоставяне на повече средства за научни изследвания, за да се справим с тези проблеми в пчеларството. Трябва отново а, да благодаря на Колос, на седма рамкова програма. Чрез БИДОКИ и Степ те финансират а, тези наши усилия и а, също така а, чрез Кост, чието лого виждате тук, ние си споделяме а, знания и опит. Искам да ви благодаря с това за вниманието. Много ви благодаря, професор Нойман. Сега започваме разискванията. Записали са се доста желажещи. Колегата Тарабела и след това Джеймс Никълсън. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Много интересно ми беше да изслушам това представяне, защото говорим за един фундаментален проблем и то не отскоро. Когато говорим за бъдещето на обща селскостопанска политика, трябва да предвидим и решение по този въпрос. От 1985 година се наблюдава спад в производството. Чухме разтревожени гласове, че може видът да изчезне. Призовават ни да сме обективни, но е много трудно да бъдем обективни, когато проблемът е толкова голям. Умръзна ми да се поставят под въпрос различни променливи, мисля, че не бива да се разпиляват средствата за научни изследвания. Учени и псевдоучени е, се борят е, за определен размер средства. Аз нито съм пчелар, нито съм учен. Но е, следя темата, зная, че паразитът вароа е изключително опасен и трябва да се намери противодействие. Използването на пестициди също може да породи проблеми. Но така или иначе, научните изследвания трябва да бъдат целенасочени. Защо да плащаме за а, програми, а, които а, е необходимо да провеждат наблюдение 50 години подред и чак тогава да предложат нещо? До тогава популацията може да изчезне. Обеден съм в необходимостта от поддържане на биоразнообразието, но ми омръзна да идват всякакви експерти, всеки със своето становище, с а, различни а, факти и анализи, и тълкования на тези данни. Експертите трябва да ни дадат становище в разумен срок – може би трябва да си кажем, решението може да изкристализира след не по-малко от 10 години. Но лобисти и учени да настояват за безкрайно отлагане във времето не означава нищо друго, освен разпиляване на средства и нерешаване на проблема. Пак повтарям, не съм експерт, не съм учен, но нека да се разберат учените по методите си на работа – не ми се иска след 25 години да оплакваме загубата на медоносната пчела, без да сме намерили решение. Необходими са целенасочени научни изследвания, а за тях вече ще предоставим необходимите средства, но те да ни предложат решение. Благодаря Никълсън, след това Николеско. Благодаря, господин председателю. За съжаление, темата никак не е нова. Госпожа Люлинг на времето постави за пръв път въпроса в различни парламентарни комисии обсъждан от различни гледни точки – Проблемът не е от една-две години, значително по-дълго, а междувременно има мор по пчелите. Няма а, район, който а, да е изолиран. А непрекъснато се говори, трябва да хвърляме още пари в проекти, трябва да правим клинични а, изследвания, научни а, проекти, за да установим какъв е реалният проблем. Проблемът е ясен, измират пчелните семейства, но не е ясно какви са причините. В този смисъл не е ясно и какъв е реалният проблем. И със сигурност трябва да а, се напредне в разработките. Моят избирателен район го наричат овощната градина на Ирландия – Много са ябълковите насъждения. Ако няма пчели, няма да има и ябълки. Няма да има и овощна градина. Повече научни изследвания а, са необходими, повече финансови средства от а, седмата работна програма. Това са аргументи, които непрекъснато чуваме. Но съм склонен да се съглася с Марк Тарабела. И аз като него не съм специалист, и в този смисъл е, ще приема укорите, че може би отивам твърде надалеч. Но нека да задам въпроса последния начин. Има ли нещо, което още не сме направили? Има ли нещо, което сме пропуснали? Колегата Тарабела задава а, е, същия въпрос. Трябва да има някаква а, е, причина. Години наред говорим за един и същи проблем – и е крайно време да се запитаме какво не догледахме, какво можем да направим, за да се стигне до изясняване на реалните причини за проблема. Някои обвиняват пестицидите, други търсят причините, другаде. Никак няма да се очудя, ако някой, да каже, ако някой каже, сетих се, това е облака вулканска пепел от а, а, Исландия. Но ни трябва знание какво реално причинява проблема. Ако за това а, трябват повече средства, добре, но да концентрираме в целенасочени знания и изследвания значение, изследваният. Благодаря. Следващия оратор. С много голям интерес изслушах изказването. Не съм специалист, но имам мнение, което искам да споделя с вас. Проблемите са много трудни и засягат много голям брой пчелари. Разбира се, има и положителен елемент. Чудесно е, че е толкова голям броят на пчеларите любители. Смятам, че трябва да им помогнем те е, да се ориентират към професионално пчеларство. С необходимото обучение. Устойчивостта на пестицидите е, е проблем не само за пчеларите, но и за потребителите. Благодаря. А сега колегата Лемер, след това Магинес. Благодаря за презентацията. Разбира се, тя поражда много въпроси. Първо, в нашата парламентарна комисия съм сигурна в единодушното ни мнение, че проблемът е огромен, особено като имаме предвид състоянието на пчелите и тяхното здраве. Но друг проблем е влива ли се свежа кръв е, в пчеларството. Почти няма млади хора, които да проявяват желание да се занимаят с пчеларство. Реформата на обща селскостопанска политика трябва да предвиди средства за финансиране на необходимите действия – Необходимо е политическо решение да се предоставят е, финансови средства, а оттам тези средства да бъдат е, използвани целесообразно. И ако ще се води наблюдение, то, то трябва да се основава на еднакви или сравними стандарти и критерии. Иначе ние е, няма да имаме никаква съпоставимост на данните. доколко се стремим да избягваме дублиране в научните изследвания? До каква степен се споделят резултатите от научните изследвания? Вероятно има вече проведени научни изследвания, които могат да допринесат за по-нататъчното развитие на науката за да се стигне до решение. Икономическата и финансовата криза оказва допълнителен натиск. Благодаря. Магинес сега има думата. Благодаря. Тук чухме сериозна загриженост за научните изследвания, но аз имам един по-общ въпрос – Говорим за медоносната а, пчела. И а, имаме пчелари, които развъждат пчели, но не а, се говори изобщо за дивите медоносни пчели. А, за техния принос а, към опрашването. Мисля, че а, трябва по-широко да погледнем на въпроса. Имаме и е, диви пчели, имаме е, пчели, които се отглеждат от пчеларите, а като имам предвид колко много са любителите, може би и това е част от проблема. Благодаря, Мариан. Еванс... Не, не, не, обърках реда. Да, всъщност, Проблемът се състои в това, че не е забавно вече да си пчелар в Европа. Много хора имат това хоби, но става все по-трудно да се отдадеш на това хоби. Професионалните пчелари а, са много малко на брой. Трябва да влагаме повече средства в обучение на пчеларите, защото тази професия е застрашена от изчезване в Европа. Трябва да помислим по този въпрос. Обсъждаме го от доста време, не е нов, много изследвания са направени. Но това, което липсва в нашия дебат е опитът да се обвържат различните научни изследвания. Тук някои хора споменаха един от проблемите, но те са много наброй. И трябва да ги решаваме. Пчеларството и пчелните стопанства трябва да се борят с последиците от най-различни химикали, които се използват в земеделието. В Германия например, имаше много проблеми. В резултат на това пчеларството почти беше изкоренено. И проблема си остава. Имаме и друг проблем, с който трябва да се справяме, а именно отглеждането на различни култури. Това има лавинообразен ефект един от основните проблеми може да е в центъра на вниманието ни, но пчеларите непрекъснато ми казват на нас не ни е необходима по-зелена замедалска политика. Трябва на една замеделска политика, която да има многообразие. И когато говорим за реформа на политиката в селското стопанство, трябва да помислим и за екологията и мястото на пчеларството в тази екология. И в селското стопанство. Едва ли някой тук ще оспори огромното значение на пчелите за селското стопанство. Благодаря, Мартин. Господин Гарсия. Благодаря ви. Това е госпожа Гарсия. Чухме тук доста да се говори за тревогите, свързани с този проблем. И ще трябва да упражняваме по-голям надзор и контрол, за да можем да установим какви са причините за измирането на пчелните семейства. Искам да чуя обаче нещо допълнително за отражението на климата, загубата на биоразнообразието това е очевидно в цяла Европа и би следвало да знаем как това се отразява на пчеларството. В Испания са правени проучвания за влиянието на мобилните комуникации върху смъртността сред пчелите. Оказва се, че е на лице някакъв нов език, който ползват пчелните семейства и това е свързано с навлизането на мобилните апарати. Тези проучвания са посветени на споменатата тема, а на нас ще ни е необходима допълнителна информация, за да можем да предприемем някакви политически действия. Също генномодифицираните организми можем да споменем и връзката им с смъртността сред пчелите. Не разполагаме с достатъчно научни изследвания, за да направим тази пряка връзка. Необходимо е такива проучвания да бъдат правени. Другия въпрос е свързан с използването на химикалите, на антибиотиците – на нас не е необходима научна информация. Идеите и предложенията няма да са достатъчни. Благодаря. Нека сега приключим с изказване на госпожа Люлинг. Благодаря. На първо място моля да ме извини докладчика, но имаше важни гласувания в економическата комисия, чийто член съм изслушах всички. Почти 15 години съм посветила на тази тема. Аз съм постоянен докладчик по въпроса за пчеларството в парламенто. Така е от 1994-та година. И всякакви искания и предложения, които са били отправени, са ви познати. Всичко това сме го описали в множество доклади и резолюции. Изисквали сме тази информация. Комисията е, винаги си е правила огушки. когато сме искали допълнителни средства за пчеларите. Това стана през 1995 година и ние го поискахме заради опрашването. Това, което постигнахме е само регламента за увеличаване на производителността и улесняване на търговията с медни продукти през 1997 година. Благодарни сме и за това и сме благодарни, че комисията полага усилия. Отправната точка бяха 10 милиона, сега имаме и едни нищожни 32 милиона в Европейския съюз. Това сме постигнали за сега. А тези средства често са обект на злоупотреби в държавите членки защото има изискване за 50% съфинансиране. Поискали сме този размер да бъде увеличен. Споменавали сме различните заболявания след пчелите и сме изисквали това да бъде прехвърлено в областта на ветеринарната медицина и политиката в тази област, но ни бе казано, че това са заболявания, които могат да. тази политика се занимава само с заболявания, които могат да бъдат изкоренени, а това не е така с заболяванията сред пчелите. Много се радвам, че комисията все пак се осъзна и председателството предприе необходимите стъпки е, по въпросите на здравето на пчелите, но не бива да измисляме топлата вода и съветът, и комисията са длъжни да се съобразяват с парламента. Ако се бяха слушали в парламента още през 1994 година и преди това, преди аз да застъпя тогава господин Бургер беше докладчика, ако се бяха слушали, то тогава нямаше да изпаднем в това тревожно положение. А днес трябва да се чудим какво прави комисията и да искаме онова, което от 15 години настояваме да бъде свършено и пак да измисляме топлата вода. Комисията е длъжна да се стегне и ако Европейският съюз разполага само с 32 милиона за да спаси пчеларството в Европа, Ами ще трябва да се откажем. Ако сме толкова бедни, че не разполагаме със средства за научни изследвания и за всичко това, което сме искали да бъде свършено, няма никакъв смисъл да изготвяме прекрасни доклади и резолюции. По-добре комисията да ни каже, че ще се вслуша в това, което казваме и ще внесе конкретни предложения за законодателни актове. Нещо, което искаме отдавна. Искам да се обърна към специалиста. Не можах да изслушам цялото му изложение, за съжаление. Обаче, Вие споменахте, че пчеларите са непрофесионалисти, че са любители и не знаят какво правят. Аз това не, не мога да го подкрепя. Ние не бива да обвиняваме пчеларите любители, че не знаят какво правят. Само 3% от пчеларите в Европа са професионалисти. Смятате ли, че в други ден ще ги подменим тези 700 хиляди любители пчелари са специалисти, едва ли. Аз съм представител на малка държава. И си давам сметка за сдруженията на пчеларите, те се обучават. И то в значителна степен. Не можем да казваме тук, че не знаят какво правят. Освен това, нямаше да са професионалисти, ако преди това не са били любители. Човек не става професионалист за един ден. Следователно, не бива да загърбваме любителите пчелари и не бива да ги обвиняваме за това, че са неграмотни. Сега за резолюцията. Казахме, че има няколко причини за създалото се положение. Тук някои споменаха ГМО-тата и твърдят, че те са първопричината. А, други казват, че това не са първопричините. Причините са купища. Особено липсата на биоразнообразие. Това сме го казвали и в миналото. Твърдим го и по отношение на общата сълскостопанска политика. Необходимо е да разполагаме със средства, за да постигнем изложеното в резолюцията, за да сме сигурни, че дори когато има една единствена култура, която се отглежда, то тогава ще има разнообразни други култури, за да могат пчелите да оцелеят. Те са като хората. Ако ние всеки ден се храним с една и съща храна, ние също ще се разболеем. Няма да имаме имунитет. И за това смятам, че е наложително да кажем на комисията, няма да се правим на разсеяне, вие следва да изпълните възложеното от парламент. В нашия доклад и в нашите резолюции от 15 години ние искаме едно и също. Благодаря ви, госпожо Люлинг. Напълно подкрепяме изложените аргументи. Като имаме предвид, че няколко искания бяха отправени към комисията, нека сега да изслушаме самата комисия. Благодаря, благодаря и на докладчика, както и на всички депутати, които се изказаха по толкова точен и интересен начин в отговор на съобщението от декември 2010 година на комисията. Много ми бе интересно да чуя това, което каза докладчика и за факта, че това е проблем, с който трябва да се занимаем на ниво Европейски съюз, че няма достатъчно данни и че трябват осезаеми решения. Други пък се изказаха ясно в полза на нуждата за ефективно използване на ресурсите, за да се получи стиковане между различните проекти в Европейския съюз. Искам да припомня няколко точки, няколко пункта, които са посочени в съобщението на комисията. Комисията вече през последната година назначи нова референтна лаборатория, определи нова референтна лаборатория във Франция за здравето на пчелите. Тази лаборатория работи тясно с Европейската комисия по въпросите за здравето на пчелите. Комисията, освен това, е създала програми за обучение на държавните служители, официални представители, които се занимават с безопасността на храните. Също така има различни национални програми, които се финансират от Европейската комисия. Това са национални програми за пчеларството. С около 25% нарасна броя на тези програми за 2011-2013 година средствата възлизат на около 32 милиона евро годишно. Комисията, освен това, финансира поне три много важни проекта за научни изследвания. Колос е единия, другия проект е БИДОК и СТЕП проекта. Те са те се занимават не само с медоносните пчели, но и с други насекоми, които опрашват. И разбира се, те няма да могат да решат абсолютно всички проблеми, а, които са свързани с пчелите и с другите насекоми, но един от ораторите спомена важна стъпка, която трябва да се направи, важни действия, които трябва да се предприемат за бъдеще. Ще ви кажа какво комисията е планирала да направи а, в близко бъдеще. Първо искаме да организираме пилотна програма за надзор, за наблюдение, за да видим какви са измеренията на проблема, свързан с смъртността. Това, разбира се, ще трябва да стане в близко сътрудничество с държавите членки. Това не е само научна инициатива, а отива доста по-далеч, изисква съдействието на органите в държавите членки, които да осъществяват мониторинга. На 6 и 7 юни ще се проведе конференция по този въпрос и вече сме поканили всички национални лаборатории, техни представители от държавите членки, както и представители на Европейския парламент. Те ще са добре дошли на тази конференция. Също така преглеждаме законодателството а, във връзка с използването на ветеринарни продукти в а, пчеларството, защото това е един от основните проблеми. Преглеждаме законодателството, за да улесним достъпа до продукти за лечение на различни заболявания. Също така засилваме критериите за одобряване на пестицидите. Това е част от новия законодателен процес а, за свързани с финансирането на някои научно-изследователски проекти. Гледаме каква е връзката на а, въпроса с животинското здраве и пчеларството. В Генерална дирекция околна среда също разглеждаме няколко проекта и правим преглед на абсолютно всички програми, а, свързани с засилване на биологичното многообразие. Комисията също така във вътрешен план се стреми, смятам, че всички ще разберете важността на проблема с пчелите. Не само една дирекция е достатъчна, за да се справим с тези проблеми. Много страни са нужни, за да се преборим с проблема и по този начин да засилим реакцията на комисията на Европейския съюз прямо проблем с медоносните пчели. Така планираме да работим за следващите няколко години. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на докладчика господин Табойджи. Уважаеми колеги, дебатът показа, че има много така силни чувства, които се изразиха в рамките на тази дискусия, но има и много други въпроси, които трябва да се дискутират. Ако се твърди, че има твор, твърде много а, научни експерименти, които се провеждат, това просто не е вярно. тук нямаме основни данни, като например колко кошера общо съществуват в Европа. Няма регламентиране в този бранш, нямаме точни цифрови данни, както е в някои други сектори, така че когато говорим за пчелните кошери, трябва ли да имаме някакъв идентификационен номер е, или някакъв брой, поне примерен брой. А има много непознати области, които те първа трябва да разучим. Искам да кажа, че изслушах това, което казаха Тарабела и Гарсия за въздействието на ГМО върху пчеларството, обаче ние нямаме а, действителни научни изследвания с обективни данни в тази област, защото ако говорим за големите компании, които произвеждат ГМО, те нямат желание да предоставят данни на научните работници, да, да дадат полен, който е генетично модифициран, за да може върху този полен да се извърши въз, ем, проучване, научно изследване, как той действа върху пчеларството, върху пчелите. Ако кажем от една страна, че ГМО нямат никакво въздействие. Това е също толкова голяма лъжа, колкото и да кажем обратното. Когато говорим за пестицидите и разследването на тяхното въздействие, голям брой пестициди никога не са били изследвани от гледна точка на здравето на пчелите. Вярно е, че много активни съставки са били изследвани, но няма точни данни. Никой не обръща кой знае какво внимание на тези въпроси. А какво да кажем за медицинските продукти? Това, което казаха господин Никълсън, някои други, искам да им обърна внимание, че а, няма достатъчно средства които пчеларите да отделят за медикаменти. Така че компаниите, които ги произвеждат тези медикаменти, не са заинтересувани да разработват подобни медикаменти и да ги предлагат на пазара. Това е голям проблем. А вече, както казах, можем да решим един такъв проблем, само ако вложим европейски пари в решаването му. Госпожа Люлинг, и съм съгласна с това, което тя каза, тя твърди, че през последните 15 години нищо не е направено, не са дадени достатъчно ресурси. Това е очевидно. Няма достатъчно ресурси. И ако самия бранш не е направил достатъчно, за да се самоорганизира, съгласен съм с доста от нещата, които тя каза, но все пак а, трябва да си признаем, че е необходимо професионално познание. Тук не оспорваме професионализма на пчеларите, но сдруженията на пчеларите много често се опитват да а, предлагат различни отвари, някакви бабини цярове за лечение на пчелите. Тук не говорим само за финансов проблем, но и за организационен. Така че напълно съм съгласен, че е необходимо да погледнем въздействието на климатичните проблеми. Господин Хойслинг говори по-конкретно за този проблем и по-специфично засушаването. А, също така глобалното затопляне. Това са явления, които въздействат върху а, производството на полен и а, въобще развитията в тази сфера. Съобщението на комисията е много добро, защото съдържа няколко елемента, които парламента може да потвърди, с които може да се съгласи и на които да, тря... да реагира. Смятам, че трябва да поемем штафетата от комисията и да продължим нейната работа да продължим това, което тя е започнала, защото и след 15 години можем да продължим да си говорим, а пък по, междувременно да са измрели всички пчели. Благодаря много, господин Табойчи. Сега продължаваме с осма точка от дневния ред. Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините – Дачиана Октавия Сарбо е докладчик. Комисията ИТРЕ е отговорната комисия. В проекто предложението тя приветства подхода на комисията в нейното съобщение, като суровините получават много важна роля и се обръща голямо внимание на тях в селското стопанство на европейско ниво. Сега давам думата на а, дамата, която изготвя доклада. Искам да ви напомня, че в 10.30 утре сутринта имаме важна среща пленарна с господин Проди. Надявам се е, да бъдете там. Госпожа Сарбо има думата. Благодаря много. Господин председател, Искам да ви представя този текст, който е свързан с стратегия за Европа във връзка с суровините. На първо място искам да приветствам съобщението на комисията, което се призовава за европейска стратегия. Пред какво сме изправени? Има най-различни предизвикателства, свързани с суровините – на първо място е, природните ресурси са ограничени, имаме въздействието на климатичните изменения, които се виждат все повече и оказват влияние върху селскостопанското производство. Другия проблем е свързан с хранителните запаси в целия свят, което въздейства върху пазарите на храни, създава една летливост на пазара, нестабилност и а, трябва в общи линии да действаме, защото трябва да разполагаме с стратегия за суровините, за да гарантираме а, предлагането. Както споменах, пазарите са много нестабилни и а, причината за това са спекулативните сделки. От друга страна, селското стопанство не винаги трябва да следва пазарните тенденции, а по-скоро трябва да осигурим хранителната сигурност, хората да разполагат с достатъчно храна. Освен това, трябва повече прозрачност по отношение на количеството храна, с която разполагаме и да имаме статистически данни по отношение на производството. Селското стопанство има стратегическо значение за хранителното обезпечаване. Трябва да разполагаме със средства за борба с нестабилността на цените и се надявам новия текст да посочи някои инструменти за справяне с конкретния проблем за нестабилността. Също така повишаването на а, цените на основни хранителни, на, на основни храни, хранителни стоки, не винаги а, означава повишени приходи за самите селскостопански производители. Скорошното предложение на комисията във връзка с регламента за финансовите пазари това конкретно законодателство и различните инструменти, включени в него, е свързано с настоящия проблем, който дискутираме, но искам да подчертая, че е необходимо да има сълскостопански политики, които да са силни и които да гарантират, че има достатъчно предлагане на храна и също така трябва да осигурим нормална печалба и ползи за фермерите. Сега имате думата за въпроси. Благодаря. Срокът за подаване на изменения е 27 май на обяд. Сега имате думата за дебат. Ако има колеги, които искат да вземат думата, заповядайте. заместни председателя Бове. Да, много благодаря. Приветствам доклада, защото според мен той е много важен и допълва проекта за реформа на ОСП. Според мен би било чудесно да имаме най-ефикасна стратегия, която ще сложи край на зависимостта на Европа от световните пазари. белтъчините от растителен происход е, придобиват все по-голямо значение е, на този въпрос. Беше обърнато необходимото внимание. Това може да се постигне чрез реформата на ОСП. Ще видим какво ще се получи от разискванията а, е, утре. Дали а, с идбооборот, дали с други средства може да се увеличи дела на белтачините от растителен происход. Тогава можем да, намали, да намалим с, пол... с 50% вноса. Увеличаването на животинската продукция в Китай, зависимостта от е, южноамериканския, особено от бразилския е, пазар, са все фактори, които трябва да бъдат отчетени. И ако искаме да запазим производството на европейска земя, то тогава трябва да си възвърнем позицията в производството на белтечини от растителен происход. Подчертавам този въпрос, защото намалява обема на е, земеделската продукция е, в редица държави и членки. Ако можем да изхраним европейските е, граждани пълноценно, задачата е самостоятелност в производството на растителни белтъчини. Благодаря на господин Бове. Някой друг иска ли думата? Магинес. Прего, Мария. Госпожа Магинес. Благодаря съвсем накратко. Приветствам съобщението и становището по него. Може би в съобщението не се говори достатъчно е, за продоволствената и хранителната верига. И ако се върнем във веригата назад от хранителните продукти назад към вложените ресурси, торовете, соята, за която говори господин Бове, нещата ще изглеждат различно и ми се струва, че в становището могат да бъдат отразени и изтъкнатите тук от него моменти. Благодаря. Благодаря. Госпожо Магинес, сега давам думата на комисията никой друг не иска думата от членовете на комисията, тогава кой е представителя на комисията? Казвам се Авран Карвалю от комисията. Аз съм от генерална дирекция предприятия, а не от генерална дирекция е, селско стопанство, защото съобщението има интердисциплинарен характер, а суровините, за които се отнася, са и от е, промишлени, и от е, земеделски е, происход. На пръв поглед, Вашето становище съвпада с позицията на комисията. Вие подчертавате значението на прозрачността, мерките за противодействие на ценовата неустойчивост. Във вашата точка втора обаче вие установявате причинно-следствена връзка между Е, цените и спекулациите на пазара. Ние е, сме по-предпазливи. Ние говорим за взаимовръзка и за необходимост от по-нататъчно изясняване на връзката. Ние все още не сме установили категорична причинно-следствена връзка между сделките е, на финансовия пазар с различни инструменти и колебанията в цените. Взаимовръзка видимо съществува, но как тя се а, отразява на цените, все още не е съвсем ясно. Не сме толкова категорични, а, за да извеждаме причинно-следствена връзка. Благодаря. Bene, ringraziamo la Commissione. Se non ci sono altri interventi, ridò la parola. Много благодаря на комисията и ако никой друг не иска да се изкаже, давам думата на Дачиана за заключително изказване. Искам да благодаря на колегите за предложенията и коментарите. Благодаря и на комисията. Силно се надявам, че комисията ще направи задълбочен анализ на нашето становище, включително и останалите елементи, за които не стана дума. Благодаря. Бързичко преминаваме към следващата точка от дневния ред – Зелена книга от предизвикателствата към възможностите, изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в Европейския съюз. Докладчик е Джовани Лавия. финансирането на научните изследвания има особено голямо значение за напредъка и конкурентоспособността на Европейския съюз. Тук имаме един списък предложения за финансиране по следващата рамкова програма. Давам думата на господин Лавия и призовавам да се запишат желащите се да се изкажат. Джовани, благодаря, винаги е трудно да се обобщава в едно кратко становище толкова широко обхватна тема. Говорим за научни изследвания и иновации и мисля, че можем да анализираме по-конкретно в областта на земеделието значението на природните ресурси и на човешките ресурси. Преди всичко, научните изследвания на природните ресурси трябва да се насочат към проблемите все по-острия недостиг на вода, земя, енергоносители. Трябва да се проучат и екоустойчивите мерки най-вече за противодействие на измененията на климата. По-целесообразното използване на биологичните природни ресурси придобива все по-голямо значение, както и повишаването на производителността и активизирането на мерките против разхищаването на ресурсите. Що се отнася до човешкия капитал, трябват инвестиции в компетенции и умения чрез обучение, консултантски услуги, така че да се осигури по-голям растеж в селските райони и повишаване на производителността там. Трябва да преценим каква е действителността, да се насърчи предприемачеството и да се преодолее изоставането на внедряването на резултатите от научните изследвания. Трябва да подпомогнем земеделските предприятия в изграждането на новаторски дейности, които са от полза както за производителите, така и за потребителите. Благодаря на всички, които допринесоха с идеи и предложения за оформянето на становището. Ще отчета и всички допълнително направени е, предложения. Благодаря ти, Джовани. Започваме с заместник-председателя Полсен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Лавия, за един добър доклад. Когато говорим за селско стопанство и промени, знаем, че предстои неизбежна промяна и вие всички знаете, че това предложение е компромисно. Чухме добро резюме на всички предизвикателства и затруднения, но и на всички възможности пред нас. Има два примера, на които искам да се спра. Това са примери за съвременно замеделие, което има няколко решаващи елемента – където приложните изследвания и практиката а, са важни. Тук говорим за медоносни а, пчели, а, говорим за опрашващи насекоми, за земни пчели, за изменение на климата, говорим за селско стопанство – а, което съхранява въглерода в почвата. Тази дискусия ще придобие огромно значение, защото споменаваме ефективни пестициди, които трябва да са ефективни целево, но не и да са вредни. А те се пръскат върху културите, след което се оттичат в подземните води. Говорим за естествени съставки, а това е една огромна област на изследване. И изследване на химикалите. Как това се отразява на водите, на океаните. В същото време земеделието допринася за унищожаване на водоисточниците на тази планета. От една страна произвеждаме храна, хранителни стоки, които постъпват в градовете, в градските зони. Помислете си, колко на брой влакови композиции и камиони и плавателни съдове пътуват към европейските градове. Помислете си за биоотпадъците, които се произвеждат. Това е една много малка част от биологичните материали, които ние освояваме, за да станем по-подвижни, за да се отоплим и така нататък. Същност това е един кръговрат и той ни връща към източника на хранителните стоки. Не бива да забравяме и метана. Метана може да бъде използван като гориво, като биологично гориво. Там трябва да се правят жизнено важни изследвания – Помислете и за отпадъците и отайките, които съдържат отровни субстанции, отровни вещества и не могат отново да бъдат върнати в а, почвата. Има и много медицински препарати, които се използват и тяхното влияние не е изследване. Трябва да имаме Пречествателни станции, така че отпадъчните води да бъдат безвредни и отново да можем да ги оползотворим. Тези отайки, тази шлака би могла да се рециклира и да се окаже много по-полезна от изкуствените торове, които се използват. И така ще постигнем по-голяма ефективност. Можехме цяла книга да напишем с всички тези подробности и въпроси, на които да търсим отговори. Но има съвсем конкретни теми, на които следва да обърнем внимание и бюджета за селско стопанство следва да се освоява частично и чрез изследователски проекти с пряко влияние върху производството на хранителни стоки. Благодаря на госпожа Полсен. Ако няма други желаящи за думата, давам думата на представителя на комисията. Това е госпожа Руте. Благодаря ви, господин председателю. Радвам се, че имам възможност да се обърна към тази комисия. Аз всъщност съм директор който отговаря за научно-изследователската работа в областта на селското стопанство. Първо позволете да кажа няколко думи най-общо за тази рамкова програма, след което ще премина към потребностите и изследователски проекти в селското стопанство. Вие добре знаете, че комисията предложи зелената книга и очаква приноса на всички заинтересовани лица. Радваме се да съобщим, че благодарение на обществения дебат, който се оказа изключително а, популярен и му бе обърнато внимание от всички заинтересовани а, страни, 1300 отговора получихме и 750 становища от правителства, агенции и други субекти. С други думи, интересът е огромен от страна на заинтересованите лица. Те споделят своите становища и виждания за тази рамкова програма. Именно поради това на 10 юни ще проведем конференция за окончателно оформяне на резултатите от тези допитвания. Ще има представители на парламента, тъй като ще ги поканим да присъстват на това събитие. И основните точки от тези проведени консултации ще бъдат представени, последвани от разисквания. Вие сте наясни, че трите основни цели, заложени в Зелената книга на комисията, са следните. На първо място трябва да се справим с огромните обществени предизвикателства, да повишим конкурентоспособността и да повишим резултатите в научно-изследователската работа. Ето това са темите, които засегна и тази комисия в проекто становището. Позволете да кажа и няколко думи за очертаните от вас теми и да отговоря на коментарите, които бяха направени тук. Знаете, че едно от най-големите предизвикателства пред нас е необходимостта да се изхранва растящото население. Знаете какви са прогнозите 70% на увеличение на търсенето на хранителни стоки през едните години. тук в хода на разискванията бе споменато, че все повече ще се търсят биогоривата и биомасата – а източникът е същия. Така че тук беше казано, че е необходимо да се съсредоточат усилията върху ефективност на освояването на ресурсите и недостига на ресурси. Това, което предложихте е съвсем на място. Има няколко разчета и те гласят, че ще ни трябва не само качествена храна на поносими цени, но и много повече биомаса за промишлеността. В химическата промишленост в Европа, например, в момента се разчита на изкопаемите горива, нефта и други такива. И само 8% от тези горева са възобновяеми суровини проявява се голям интерес към преминаване към биосуровините, което означава, че трябва да ги осигури горското стопанство и селското стопанство. Този преход, ако се случи, ако в химическата и материалното производство преминем към а, една економика основана на биогоривата, ще е необходимо да има капацитет за иновация и научно-изследователски разработки, за да гарантираме сигурност на хранителните доставки и да задоволим други потребности, като например потребността от суровини в промишлеността. С други думи, ние отчитаме а, значимостта на изследователската работа за постигане на ефективност а, и преодоляване на достига на хранителни стоки. А, това ще се отрази на конкурентно способността на сълскотопанските райони и ще осигури допълнителни доходи. Подкрепям казаното относно необходимостта да съчетаем произведителността с устойчивостта в селското стопанство беше споменато да се ограничи влиянието върху а, околната среда, изменението на климата беше споменато и връзката му с селското стопанство. Съвършенно уместни бележки бяха направени в тази посока. Европейския съюз е един от основните производителни на хранителни а, стоки и селското стопанство е важен сектор. Извеждането на преден план на селското стопанство, очертаването на областите, където са основните обществени предизвикателства е на място – и имаме обща стратегическа рамка за научно-развойната дейност. Това ще ни позволи да се справим с, особени, с особено големите предизвикателства пред обществото, повишаване на качеството на иновациите и на научните разработки. Необходимо е да се направи трансфер на знания от институциите към самите земеделски стопани, и това е една от слабостите, които ние сме а, отбелязали в функционирането на сегашната система. Добрите знания не достигат практиците. И на последно място няколко думи за околната среда. Необходимо е да бъдат намерени начини да а, постигнем по-добри резултати а, в изминалите години производителността в селското стопанство в Европа се повиши през последните десетилетия. Това увеличение е около 20%. Това се дължи обаче на прекомерната експлоатация на природните богатства водата а, и почвите. Необходимо е да има един общ подход в научно-изследователската ни работа. Това е друга уместна бележка, която вие направихте. Не искам да отнемам повече от вашето време. Коментарите бяха ценни и интересни и очакваме с нетърпение да получим становището на вашата комисия. Благодаря ви. Благодарим на комисията и на госпожа Рута Джовани Лавия. Имате ли бележки? Да, благодаря на госпожа Полсен и на представителя на комисията за полезните бележки. Най-общо казано, има едно разделителна линия, що се отнася до становищата, съдържанието. Трябва да подчертаем нещо конкретно. Очевидно съм съгласен с казаното за растежа на населението на земята и необходимостта да бъде повишено производството на хранителни стоки, но това не бива да вреди на околната среда в Европейския съюз. Имаме ограничени земни богатства, имаме някакви тавани на производството, би трябвало да увеличаваме производството в селското стопанство, без да вредим на околната среда. И затова е необходимо да има научни изследвания в селското стопанство. Би трябвало да сме в състояние да осъществим пренос на знанията от научно-изследователските разработки към практиката. За съжаление, иновациите си остават в научно-изследователските центрове, без да сме в състояние да ги пренесем сред практиците. И тези технологични постижения биха били полезни с оглед увеличаване на производителността в селското стопанство в Европейския съюз. Тук е необходимо да направим допълнително усилие. Благодаря на всички за полезните предложения и ще изчакам да видя измененията, които ще внесете, за да ги включим в проекто становището. Благодаря ви. Крайният срок за измененията е 7 юни. И на този етап Искам да благодаря на всички. Ще се видим утре в 9.30 преди срещата на координаторите с министъра на земеделието на Република Косово. Ще проведем една друга среща в 5 часа, но първо 10 минутна почивка, иначе в 9.30 утре сутринта ще се видим отново.